Dzień dobry, witam Państwa. Rozumiem, że mamy wszyscy karty do głosowania. Добро утро на всички. Добре дошли на заседанието. Дано всички да си носят картите за гласуване. Първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред. В случай, че няма възражение и коментари, нека да го смятаме за одобрен. Втора точка – съобщение на председателя. Днешното заседание се предава по интернет. Имаме превод най- от всички езици с изключение на чешки, малтийски, словашки и ирландски. Днес на заседанието ни присъства снимачен екип, който снима документален филм. присъстват и журналисти, гости на господин Денану. Трета точка – одобрение на протоколите от заседанията на 12 март, 19 и 20 март, 12 април и 23 и 24 април. Ще следваме обичайната процедура. Ако няма възражение, считаме протоколите за одобрени. Сега преминаваме към електронното гласуване. Четвърта, първо по четвърта точка и интегрирана статистика за земеделските стопанства. Госпожа Габриела Зуана е докладчик гласуваме за резултат от междуинституционално споразумение. Госпожа Зоана ни информира на последното заседание, че е постигнато споразумение с съвета по отношение на новия регламент за интегрираната статистика за земеделските стопанства. Проведени са три трилога, последния на 11 е, април и миналата седмица позицията на Корепер беше приета. Сега е, нашата задача е да гласуваме за съгласувания текст. Тоест, ще гласуваме анблок. Госпожа Зоана, искате ли да кажете нещо? până la urmă. Имахме заседание на в контекста на, на триалога, всъщност три такива заседания, успяхме да постигнем а, споразумение. Благодаря на всички за положените усилия. Okej, okay, w takim razie przechodzimy do głosowania. В такъв случай да преминем към самото гласуване. Начало на електронното гласуване за целия текст. Чи всички загласували? Гласуваха ли всички? Ще изчакам още малко. защото това е първото ни гласуване за деня. Обикновено в такива случаи даваме повече време на депутатите. Всичко ли е наред? Край на електронното гласуване. Докладът е прият. Честито на авторката. Преминаваме към следващия доклад. Това ще е малко по-дълго гласуване, защото става дума за бъдещето на прехраната и селското стопанство. Както знаете, тук става въпрос за реакция на съобщението на комисията по същата тема успяхме доста бързо да изготвим този доклад. Той ще влезе и скоро в пленарната зала, още преди да са приети законодателните предложения. В края на май или началото на юни се предвижда законодателните предложения да бъдат представени. Тоест, ние си изпълнихме задачата изцяло а, имаме становища на комисиите по бюджет, на ДВ и на още две а, комисии Инта, ДВ и КОНТ и ЕНВИ. Като разбира се, дейността се ръководеше от господин Дорфман, който сега получава думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съм много кратък, както споменахте. Много бързахме да изготвим този доклад, защото целта ни беше да успеем още преди представянето на законодателните предложения да гласуваме този, доклад. Надявам се, че това ще стане на майската сесия в Страсбург. Успяхме да се справим благодарение на конструктивното сътрудничество. За това благодаря на докладчиците в Сянка и авторите на становищата на другите комисии. Защото ако нямаше този конструктивен дух нямаше да сме в състояние да се справим за толкова кратко време. Благодарим, благодаря и на сътрудниците и асистентите от секретарията, които през последния месец свършиха много работа. Благодаря. Господин Дес иска думата. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на Херберт Дорфман и на докладчиците в Сянка и на асистентите за енергичната и бърза работа. Имам само една молба предложение за а, изменение 756 в рамките на компромис 14 би трябвало да се гласува отделно. Много често такива предложения в рамките на компромис потъват, а това предложение си струва да бъде гласувано. Ердос. Господин Ердос. Köszönöm a munkáját Herbert Dorfmannak és az благодаря на автора на доклада и на докладчиците в Сянка. Аз също имам една молба. Предложение за изменение 429 би трябвало да се гласува отделно от компромиса там става въпрос за а, напояването в държавите членки, в които а, има недостатъчни напоителни площи. Това е предложение за изменение на господин Калиновски, Херберт Дорфман, господин Дес и господин Неков. Тоест става въпрос за много важно предложение за изменение не смятам, че то трябва да е част от компромиса. Господин Андрю. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais... Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на колегата Дорфман за висококачествената му работа. Искам да направя коментар преди гласуването да се обърна към комисията. И да и кажа, защо трябва да играем ролята на, на полезния идиот ние тук в парламента. Европейската комисия подходи към законодателното предложение по един начин, който намирам за не особено коректен и се наложи да е, играем една особена роля. Мисля, че е важно да се подхожда с по-голямо уважение към парламента и към неговата роля и неговата функция. Особено е, като се има предвид какъв голям е залогът, свързан с общата сълскостопанска политика, най-малкото, което може да се очаква от комисията е уважение към парламента. Ние отвираме дискусии и не му всички ще выповядать. Сега, нека да не подновяваме тази дискусия, нека да не се изказват всички политически групи по този въпрос. Все пак става дума за формалност. Тоест, аз мислех, че става въпрос за формалност, когато господин Андрю поиска думата. А, значи, взимате, взимайте думата, ако искате да изразите благодарност или нещо да кажете по процедура. Разбира се, че всички сме благодарни на господин Дорфман. Господин Вайс, за самото гласуване ли става въпрос? Да, аз също искам да благодаря на господин Дорфман и докладчиците в Сянка. На базата на аргументи беше е, проведена дискусията, не на базата на идеология господин Дес, разбира се, че много от зелените предложения бяха така по-задълбочени, отколкото е, се оказаха в компромиса, но сега да не подновяваме дискусията, ще, държим, ще се държим за компромисите си. госпожа Гошевска. И пан послови. И вече Ако всеки се изказва, ще отида час и половина. Благодаря. Компромис номер 7. Става дума за недостатъчната балансираност на плащанията допълнителните плащания за продукция. Можем ли да приложим това? Или е иллюзия да кажем, че а, ще изравним плащанията, докато страните в Централна и Източна Европа продължават да са в по-неизгодно положение, просто защото това, което е записано, не може да се осъществи. Тук се говори за природни дадености, производствени разходи и прочие. Смятам, че плащанията наистина трябва да се уеднаквят. И то без да, това да е обвързано с каквито и да било условия. Защото тези условия са измислени само за да продължим а, да действаме в ущърп на земеделците в Централна и Източна Европа, които а, никога до сега не са получавали плащания в размерите на тези, които се получават, например, в Германия. Тоест оценявам положително доклада, но този момент не мога да подкрепя. Господин Дорфман. кажете нещо за заявките за отделно гласуване. Но първо госпожа Гилера. Много малко време имахме, това е ясно за всички. Много сериозна работа се свърши само за една седмица за да постигнем този компромис, всички положихме огромни усилия. Сега вече не е момента да се предлагат каквито и да било изменения. Постигнали сме компромис, нека да гласуваме по списъка такъв какъвто е. От името на моята политическа група го казвам напълно убедено. Не смятам, че сега е време за допълнителни предложения за изменения. Да, разбира се, всички сме направили някакъв компромис. Работихме много сериозно. Нека си гласуваме списъка такъв какъвто е. No ale, ale może damy głos panu posłowi Dorfmanowi, żeby się wypowiedział. Нека да чуем господин Дорфман все пак. по принцип нямам нищо против е, отделното гласуване на тези две е, предложения. Може би ще се съгласите просто да внесем тези предложения в е, пленарна зала и там да гласуваме, защото до тогава всеки от нас ще има повече време да ги разгледа по-сериозно, а не сега да се решава в последния момент. rozumiem, że pan poseł Des wycofuje e, swoją zgłoszenie. Доколкото разбирам, господин Дес оттегля предложението си. Господин Еро също. Няма други коментари. Няма също и от страна на господин Дорфман. И в гласуванию. Dziękuję za wypowiedzi. Добре, нека всеки да изрази мнението си чрез гласуване. Благодаря за коментарите. Започваме гласуване. Bardzo bym prosił, aby podnosić rękę, szczególnie proszę szefów grup i... Моля ви ясно да давате знак с ръка. Обръщам се към ръководителите на политически групи и докладчиците в сянка. Е, виждам добре групата на ЕНП, е, но първо, първо предложение за изменение за, против, да проверим. Начало на електронно гласуване, край на електронното гласуване. Приема се. Второ изменение. За, Приема се. 3 за. Приема се. 4 за. Против. Да проверим начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с един глас. За. за пет предложения. за. Против. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Поправка пана, пани Рибейро. Кто е за? Отхвърля се. Госпожа Риберо. За, против. Отхвърля се. Изменението на МВ, За. Приема се. Осмо предложение. За съответствие с предложението на ЕНВИЗА. За, против, отхвърля се. Искате да проверим електронно? Добре. Гласуваме осмо предложение, начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10 за. Благодаря, приема се. Поправка 10 опада, поправка 9. Кто е за? Девето предложение за, против, отхвърля се. Единайсто за, против, мисля, че се е приема, но да проверим. Начало на електронно гласуване по 11-то, край на електронното гласуване. Отхвърля се. И, и 12-то предложение, е, което съответства на МВ9, приема се. Четиринайсто. Нача... За, за, Приема се 15 и 16 за 17 и 22 за. Приема се 18 за. Приема се 19 за. Приема се Кой е против? Добре, ще проверим 19-то предложение, начало на електронно гласуване, край на гласуването. Отхвърля се с един глас мнозинство. 20 за. Приема се. 21 за. Приема се. 23. Проверяваме 21. Начало на гласуване. Замекам. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас повече. Ставка 23. Кто е за? 23 за. Приема се. 24 за, приема се. 25 за, приема се. 26 за. Против. Да проверим. Начало на гласуването за 26-то предложение. Край на гласуването в е, поправка 20. Отхвърля се. 27 за, против, отхвърля се. 28 за, против, отхвърля се. Да проверим добре. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 31. Приема се. 32. За. Приема се. Проверяваме. 32. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 33, 34, 38. За. Приема се. 37. За. Приема се. 39 и 40 за. Приема се. 41 за. Против. Отхвърля се. 42 за, против. Проверяваме начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 43 за, против, отхвърля се. 44 за, против, отхвърля се. NV7 за, против, отхвърля се. NV8 за, против, отхвърля се. Проверяваме. NV8. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. NV14 за, приема се. НВ-15 за, приема се. Триста за, против, отхвърля се. Компромисно изменение едно електронно гласуване. Моля, гласувайте. към гласование. Край на гласуването. Приема се. Триста шестдесет и едно пада. Триста шестдесет и девет. За. Против. Отхвърля се. N1 за. Приема се. 370 за. Против. Отхвърля се. 371 за. Против. Отхвърля се. 372. Нека да направим проверка по 371. Моля, гласувайте. към гласувания. Край на гласуването. Отхвърля се. 372 за. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 375 за. Приема се. 9 пет за. Против. Отхвърля се. 9-6 за, против, отхвърля се. Искате проверка? Добре, заповядайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. 9-7. За. Против. Отхвърля се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Преминаваме към 386. За, против, отхвърля се. 387. За, против, отхвърля се. А сега 96 за, против, отхвърля се. 397 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. до компромису. Блок 3 kompromisu 4, 5, 6. Компромиси 4, 5, 6 и 7. Unblock. За. Всъщност не. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приемат се. 422. Две страници по-нататък. 422 на госпожа Петир за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. НВ 42 за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 432 за. Приема се. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 458 на господин Вайц. За. Против. Отхвърля се. 459 са. Приема се. След това 463 госпожа Магинес за. Приема се 464 за. Против. Отхвърля се. Много жалко, казва председателят. 465 за. Против. Приема се. Но е важно да се има предвид откъде идва това е, изменение. Прочетете 465. Прочетете го внимателно. Вие следвахте докладчите в сянка. 467 за. Приема се. 468 за. Против. Проверка. Моля, гласувайте. Левицата е разделена. Край на гласуването. Отхвърля се. 469. Имате шанс да коригирате нещата за. Благодаря на всички. Приема се. 471 за. Благодаря. Приема се. Добре. Успяхте да наваксате. Извинени сте. 473 е, за. Против. Отхвърля се. 34 най-нови за. Приема се. 474 за. Приема се. 475 за. Приема се. 476 за. Против. Отхвърля се. 4 от Комисията по бюджета и за, против, отхвърля се. Десето компромисно изменение, моля, гласувайте. Край на гласуването. Четиристотин за Против. Отхвърля се. 482 за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте по 482. Край на гласуването. Приема се. 483 за. Приема се. 484 за против, отхвърля се. 486 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 487 за, приема се, 488 за, против, отхвърля се, 489 са против. Нека да направим проверка по 489. Моля, гласува, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Минаваме на изменение 504 за. Против. Отхвърля се. 505 за. Приема се. 507 за. Електронна проверка по 507. Край на гласуването. Приема се. Петстотин приема се. 508 за. Приема се. NV 63 за. Приема се. 509 за. Против електронна проверка по 509. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 510 за. Против. Отхвърля се. 512 за. Приема се 513 за. Против. Отхвърля се. 514 за, приема се. 515 за, против, отхвърля се. 516 за, против, отхвърля се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Минаваме на 540 за. Против. Отхвърля се. 598 за. Против. Отхвърля се. Петстотин... 919 за. Против. Отхвърля се. 542 за. Приема се. 543 за. Приема се. 548 за. Против. Отхвърля се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Чакайте, първо трябва да гласуваме по 551, извинявам се, моля. А, за? Против? Нека да направим проверка по 551. Край на гласуването. Приема се. И сега вече компромис 13. Моля, господин Агню. Извинявам се, господин председател, но машината ми за гласуване спря да работи. Председателят отговаря без микрофон. Да! vote for you. No. No, no, no, no. I... It's a Brexit. Ah! That's my PowerPoint.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 против. Проверка. Моля, гласувайте. Не видях как гласува господин Вайц. Край на гласуването. Приема се. 578 за. Приема се. 570. 9 за. Господин Агня. Господин председател, извинявам се, че ви прекъсвам. Но е объркващо. А, и, и, на, в английския канал се чува 470 и нещо, не 500. А, чакайте, ще говоря по-ясно. 579. Кой е за? Против. Приема се. Нека да направим електронна проверка. Към Край на гласуването. Петстотин за. Приема се. 584 за. Приема се. 585 и 597 за приемат се. 586 за приема се. 589 за против отхвърля се. 591 за приема се. 592 за против отхвърля се. 593 за против електронна проверка по 593. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика. 595 и 596 за. Приемат се. 599 за против. Електронна проверка, моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 633. Ето, отново прелистихме две страници, отличен напредък. 633. За. Против. Електронна проверка, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Шестотин за. Против. Отхвърля се. 634 за. Против. Отхвърля се. 636 за. Против електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 640 за. Приема се. Компромис 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Преминаваме към 657 за, против, отхвърля се. 658 за, против, отхвърля се. 659 за, против, отхвърля се. 600. Нека да проверим отново. 659. А, нека да проверим по 659, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 660 за. Против. Приема се. 661 за. Против. Отхвърля се. 662 за. Против. Отхвърля се. Изменение. Не, компромис 16 за. Извинете, е, електронно гласуване. Край на гласуването. Преминаваме. Приема се. Преминаваме към изменение 688. За. Приема се. to jest poprawne. Да, прави сте. 695 за. Шестотин е прието. Значи отиваме, няма да гласуваме 695, отиваме на 689 на следващата страница на госпожа Нойхъл. Каденбах, Тарабела, Сани. 689 за. Микрофон, ако може. В моя списък се казва, че следващото е 691. Гласувахме 688 и то се прие. И тук се казва, ако се приеме, отиваме на 689, на следващата страница. 689 на Нойхал. За. 689. Против. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Нали така? 690 за. Против. Отхвърля се. 1. 694 Дорфман за, приема се. 698 за, приема се. 700 за, приема се. 705 за, против, отхвърля се. 706 за, против, отхвърля се. 711 за, против, отхвърля се. 712 за, Проверка. 711. Начало на гласуването. 711. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. 712 за. Приема се. 713 за. Против. Проверка. 713. Начало на гласуването. 713. Начало на гласуването и край на гласуването. Приема се. 714. За. Против. Начало на гласуването. И край на гласуването. Отхвърля се. 716. За. Против. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 717 за. Против. Отхвърля се. 718. 718 за. Приема се. 719 за. Против. Отхвърля се. Ще направим проверка по 719. Начало на гласуването. И край на гласуването. 720 за. Против. Отхвърля се. 721 за. Против. Отхвърля се. 722 за. Против. Отхвърля се. 17 компромисно. Начало на гласуването. Приема се. Отиваме нататък. 755 755 за, против, отхвърля се. 760 и 761 за, против, отхвърля се. Седемстотен за против отхвърля се 758 за 758 против. Проверка. Има искане за проверка по 758. Край на гласуването. Приема се. 759 за, Приема се. 18-то компромисно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Преминаваме на 19-то компромисно. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. Преминаваме нататък. 838. няколко страници напред. 838 за, приема се. 839 за, приема се. 844 за, приема се. 852 за. Господин Буда не гласува. Приема се. 854. За. Против. Отхвърля се. 855. За. Против. Приема се. 857 и 858. За. Против. Отхвърля се. Много хора са внесли тези изменения. 860 за, против, проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 865 за, против, отхвърля се. 868 за, приема се. 871 за, приема се. 875 за, приема се. 876 за, приема се. 20 компромисно. Начало на гласуването. Преминаваме нататък. 902. 902. Две страници по-напред. Приема се. 902. Нека да гласуваме. За. Против. Не знам дали има грешка. Тук се казва НП+, но отхвърля се. Проверка. Проверка се пак по 902. Начало на гласуването. Край на гласуването. искам да кажа, че в моя списък пише плюс. Това е моята група, е НП. Деветстотин и три. За. Приема се. 904 Вайц. За. Приема се. 907 за. Приема се. 911 за, приема се. 913 за, приема се. 916 за, против, отхвърля се. 917 за, приема се. 918 за, приема се. 921 за, против, отхвърля се. 923 за, Приема се. 924 за. Против. Проверка. Мисля, че се отхвърля, но все пак начало на гласуването. Край на гласуването. Това е предложение на левицата. Те обаче не гласуват. Така поне тълкувам аз нещата. 815 за. Против. Приема се. Имаме две компромисни сега. Има едно предложение, което май е изчезнало. На господин Дес и не само. Деветстотин за проверка край на гласуването. Приема се. Извинявам се, господин Прекова, нещо. Имаше техническа грешка. То не присъства поради техническа грешка. И ето защо аз поясних. Ако имаме някакви колебания, имаме право да действаме повтарям още веднъж. Проявете разбиране. Изменението го няма в списъка. Това е техническа грешка. Аз го казах. Вносителите също потвърдиха. Повтарям още веднъж. Записвам си обаче какво казвате и се моля, естествено, да ми простите. Сега стигаме до двата компромиса, 21 и 22, начало на гласуването. Край на гласуването. Преминаваме нататък. 959. Компромисите са приети. Две страници напред. Даже три. 959. Тук също е споменат господин Дес и не само. 959. За. Против. Приема се. Искате проверка, така ли? Добре. Госпожа Гилера иска проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 957 и 960 за. Приема се. 961 за, приема се. 966 за, отхвърля се. 973 за, приема се. 981 за, Искате проверка. Искате проверка, госпожо Нойхал. 981 се приема. 1012 за. Приема се. Отиваме на 23-то компромисно начало на гласуването. Край на гласуването. Хиляда и четири сега. 1004 за, против, проверка. 1004 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 1000 за, против, отхвърля се. 1004 999 за, приема се. 1009 за, против, отхвърля се. МВ-16 за, приема се. Следващото 1010 Вайц за, против, проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Десет, единайсе. За, против, отхвърля се. и тринайсе. за, против, приема се. и четиринайсе. за, приема се. Хиляда и и 1019 за, приемат се. 24-то компромисно начало на гласуването. Край на гласуването. Преминаваме нататък. 1047. 1047. За. Приема се. 1058. За. Приема се.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 Начало на гласуването. 1061. Не гласувахте. Едва сега гласувате. Край на гласуването. Приема се. Господин Вайц, 1063 за, отхвърля се. 1075 за, приема се. 1066 за, против, проверка. 1066 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 1067 за. Приема се. 1070 за, приема се. 1072 за, приема се. 1074 за, приема се. 1079 за, против, отхвърля се. 1080 за, против, отхвърля се. 1081 за, против, проверка. Край на гласуването. Приема се. 1082 за. Отхвърля се. 1083 и 1084 за, против, отхвърля се. Сега компромис 25 и 26, анблок, начало на гласуването. 1089. Компромисът е прият. 1089 за, против. Да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 1101 за, против, отхвърля се. Да, не искате купони за храна. 1108 за, приема се 1109 за, приема се 1116. Компромис 27. Начало на гласуването. Хиляда сто и шестдесет, след като сме приели компромиса. Това е на господин Вайт. За, против, отхвърля се. 1150 за. Приема се. 1154 и NV60. Приема се. NV61 за. Приема се. 1155. Приема се. Компромиси 28, 29 и 30. Начало на гласуването. Край на гласуването. 1187 за, приема се. 1190 за, приема се. Добре, проверяваме. 1190 начало на гласуването. Начало на гласуване. Анблок, двата компромиса, 31 и 32, начало на гласуването. Край на гласуването. 1211 на господин Вайц. 1217 на господин Вайц за приема се. Край на гласуването. 1227. 1227 за. Приема се. Отхвърля се. А, бюджет 10 за, против. Отхвърля се. Край на гласуването. Приема се. 1257 на госпожа Хазекам. За 1558 за. отпада всъщност. 1259 за, против, отхвърля се. 9.14 за. 12.60 за, против, отхвърля се. 12.61 на господин Вайт за, против, отхвърля се. Инта 1 Приема се. 9-3 за. Приема се. Край на гласуването. Приема се с един глас мнозинство. 9-12 за, против. Гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 9.13 за. Против. Отхвърля се. Бюджет 11 за. 12.65 за. Против. Приема се. Дванайсет за, против, отхвърля се. 1270 за, против, Отхвърля се. 1271 за. Против. Проверяваме начало на гласуването. 1272 за. Против. Приема се. 4 и Инта 11 за, против, отхвърля се. Инта 4 за, Инта 14 за, приема се. Инта 15 за, приема се. Компромис 35. Край на гласуването други колеги. Кой е за? Против. Отхвърля се. 12.8.9 за. Против. Отхвърля се. 9.16 за. Против. Отхвърля се. 12.9.1 за. Приема се. 9.18 за. Приема се. 1292 за, против, отхвърля се. 1293 за, против, отхвърля се. 1296 за, против, отхвърля се. 1298 за, против, отхвърля се. 1299 за, против, отхвърля се. 1300 за, против, приема се. 1301 за, против, отхвърля се. 1302 за, против, отхвърля се. 1305 за, против, отхвърля се. 1306 за, против, отхвърля се. 1307 за, против, отхвърля се. 1308 за, против, отхвърля се. Бюджет 13 за, против, приема се. Бюджет 14 за, приема се. Инта 7 за, приема се. Компромис 36. Приема се. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 13-19 за, против, отхвърля се. 13.24 за, против, отхвърля се. 13.22 за, против, отхвърля се. Трябва да проверим. Край на гласуването. Приема се. 13.22 за. Приема се. 13.25 за. Приема се. Чаках ви, госпожо депутат. Да или да? Начало на електронно гласуване за 1325 изменения на господин Мело. Трябваше още от самото начало да кажете. Сега трябва да направим проверка. Край на гласуването. Приема се тук при мен има плюс, вие сте с палеца нагоре, всичко е наред. 13.26 за, против, отхвърля се. 13.27 за, приема се. 13.28 за, приема се. 13.29 за, против, отхвърля се. 13.30 за, против, отхвърля се. nv 62 приема се. Компромис 37 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 9, 8 за. Против. Отхвърля се 9-9 за. Приема се. 9-22 за. Приема се. 9-23 за. Против. Отхвърля се. 9-24 за. Против. Отхвърля се. 9-25 за. Приема се. 9.27 приема се, 9.28 за приема се, 9.29 отхвърля се. Компромис 38 начало на електронно гласуване. Край на електронното гласуване. Приема се. 864 за. Против да проверим начало на гласуването за 864. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 39. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 517 за, 517 за. Приема се. Компромис 40. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 1297 за. Против. Да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Анблок гласуваме компромиси 41 и 42. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Пак анблок, компромиси 43, 44 и 45. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 60 за, приема се NV1 за, приема се NVJ, извинете, NVI Енви Джей приема се. 76 госпожа Делей приема се. Компромис Б начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 77 за, приема се. 63 за, приема се. Компромис С начало на гласуването. Приема се. Направо отиваме на компромис Д. Начало на гласуването. Край на гласуването. Przyjęty. 1. Приема се. 115. Идентично с 116 за. Приема се. Компромис Е. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 126 на господин Вайц за, против, отхвърля се. 127, идентично 128 за, приема се. 130 за, отхвърля се. 131 за, приема се. 132 за, приема се. Компромис F. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 134 за, против. Трябва да проверим. 134 начало на гласуването. Отхвърля се. А? 142 на господин Вайт за против отхвърля се. 143 и 144. Добре, ще проверим 142 първо. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. 143 и 144 за, приема се. 145 за, приема се. 146 за, приема се. Против, извинете, за, против. Трябва да проверим за 146 начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 151 за, против, отхвърля се. 152 и 153 за, приема се. 154 за, против. Проверяваме начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Г Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 173 за, против. Проверяваме начало на гласуване за 173, край на гласуването. Да, случва се. Отхвърля се. НВВ. За. Приема се. NVAM, Приема се. НВАН. За. Против. Отхвърля се. Проверяваме НВАН. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 174 за, против, отхвърля се. 157 за, против, отхвърля се. Компромис ХАШ. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 192 и 194 за, против, отхвърля се. 193 за, против, отхвърля се. 195 за, против, проверяваме с 195. Начало на гласуване, край на гласуването. Мисля, че господин Буда е сбъркал, аз също се заблудих. Сега 147 за, против, отхвърля се. 197 за, против, отхвърля се. 199 за, против. Проверяваме. Повтарям, 199 за, против. Проверяваме наистина електронно. Начало на гласуването. Госпожо Агилера, вие гласувате за изменението на господин Петир, но то е отхвърлено. 201 за, Приема се. 202 за, против, приема се. Бюджет Д за, против, проверяваме. Бюджет Д. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С два гласа. Kompromis jeden. Otwieram głosowanie. Компромис И или първо римско. Начало на гласуването, край на гласуването. 219 на Андрея Денано и Тарабела за, против. Ще проверим начало на гласуване за 219. Край на гласуването. Отхвърля се. 221 за, против, отхвърля се. 224 за, против, отхвърля ще проверим. 224. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 225 за. Приема се. Компромис J. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 241 за, против. Проверяваме 241. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 246 и 247 за. Приема се. 249 за. Приема се. 250 за. Приема се. 253 за. Приема се. Компромис К. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 58 за. Приема се. НВТ за. Приема се. НВА. Приема се. НВК за. Приема се. 64 за. Против. Приема се. 91 за. Против. Отхвърля се. NVN за, против, отхвърля се. 244 за, приема се. 245 за, против, отхвърля се. Проверка за 245. Край на гласуването. NVM отпада. Въпреки това ще гласуваме NVM на отпада. Кой е за? Приема се. Повтарям, малко прибързах. NVM. Кой е за? Приема се. 267. Кой е за? 200. За. Приема се. 172 на господин Артуи. седемдесет 179. Край на гласуването. Отхвърля се. Хме това предложение, казва председателят. Няма да повтаряме гласуването. Сега гласуваме за компромис Л. Това беше техническата грешка, за която ви се извиних. Край на гласуването за компромис Л. Приема се. 282 за. Приема се. 284 за. Против. Отхвърля се.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 Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис Q. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 343 и NVAJ за против Проверяваме. 343. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. С малко мнозинство. НВАК приема се. 346 на госпожа Шрайер за, приема се. 347 за, приема се. 91 за, против. Проверяваме ДВ 1 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис R. Начало на S. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 95. За, против, отхвърля се. 270. Компромис Т. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Дейв отхвърля се. Компромис У. Начало на гласуването. Край на гласуването. Компромис Ви. Начало на гласуването по компромис Ви. Сега преминаваме към окончателното гласуване на така изменения доклад. Край на гласуването. Докладът е прият. Благодарим на докладчика. Признателност. От тук нататък можете да изкажете благодарностите си към който желаете. Господин Дарфман. Нека накрая да благодаря на всички, които участваха в изготвянето на този доклад. Това, което колегата Андрея каза в началото, че комисията не се отнася сериозно към нас, мисля, че от нас зависи дали ще се отнесе сериозно. Не става въпрос само за това дали ние трябва да се погрижим принципите, които гласувахме днес, все пак да влязат в законодателните предложения. Това е нашата задача като законодатели, да изменяме предложения, които не ги харесваме и да представим ясно становището на парламента. Сега за доклад. по този доклад както и на секретарията, на Маги, на Мадалена. Свършиха отлична работа. Графикът. Не виждам други желащи да се изкажат. И така, благодаря на докладчика отново. Благодаря на докладчик Зевсянка и на техния датък. Преминаваме към точка 6. Продукти с различно качество на вътрешния пазар. Докладчик posłowi sprawozdawcy. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 11 на господин Ропе. За. Против. Отхвърля се. Компромис 13. Компромис 3. Моля, гласувайте. Гласувайте по четвърти компромис. Край на гласуването. Тест на господин Вегас. За. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Край на гласуването. Приема се. 60 се компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Против, отхвърля се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 112 за. Приема се Нека да проверим. Нека сега да преминем към крайното гласуване по текста с подадените и един въздържал се, един глас против. Господин Неков, искате ли думата? Благодаря, господин председател. Начинът по който беше подготвена нашата визита Искам да благодаря на секретарията и целият екип, който организира посещенията. Първият важен въпрос – продължителността на, пътуването на делегацията. Време не е, е поставен под въпрос а, желанието на комисията по селско стопанство. Мисля, че трябва че време, за да навлезем в подробностите. И за съжаление не ни достигна времето. Съдържанието беше толкова добре, подготвено подготвено, всяко едно изказване, че всяко изказване беше ехо на предишното, отлична колективна подготовка. и навсякъде ни даваха едни и същи отговори на нашите въпроси. Сега по съдържание. Резултатите от това посещение не са особено успокояващи, вземайки предвид и преговорите с Меркосур. Стигаме до същите заключения за конфликтите на интереси, свързани с производството в една огромна страна и по-конкретно региона Мато Гросо. Е, темата, по която трябва да си зададем особени въпроси, е свързана с култивирането на царевица и соя. Огромни, огромни полета генетично модифицирана соя. Ние произвеждаме царевица и соя, казваха те, защото европейския пазар плаща добре. И това е важен въпрос, който трябва да вземем предвид. Дори в регионите, които са най-обезлесени, се работи в бедни, по-безлесени, се работи в бедни почви, е, използват се е, големи количества химикали, използва се глифозат, използват се генетично модифицирани е, растения и се култивират тези растения на два пъти годишно, тъй като климатът го позволява. Посетихме и кланица и а, е, се интересувахме от темата за проследяемостта. Обаче нещата не са едни и същи. Всъщност, в един момент в веригата се губеше следата. И когато разговаряхме с отговорните в а, кланицата, Те всъщност е, е, е, осигуряват проследяване на партира, на партида. И партидата е а, закланите в един и същи ден животни. Обаче в а, е, голямата кланица а, това може да са 1600 животни на ден. Как тогава се гарантира каквато и да било проследяемост? Как можем да знаем е, откъде проистича даден проблем? И така. Има проблеми, свързани с е, производството на фуражи и е, проблеми с проследяемостта на източника на месото. Нещо, което ни кара да си задаваме доста сериозни въпроси. Oui. Oui, Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря за начина по който ръководихте посещението на тази делегация. Благодаря ви, че дадохте възможност на всички депутати да се изказват и да задават въпроси. За продължителността на посещението съгласна съм с господин Андрия. само пет дена, за да се стигне до другия край на света, при положение, че само два отиват само за пътуването, е, така че имахме 2-3 дена на място. Това не ни даде, даде възможност да не ми се вярва да се извършва така, както ни казаха. Тук господин Датан е прав. Но лично... На карта семейните ферми са заложени на карта, дребните и средно големите производители, те ще бъдат разменна монета. На следващо място. Естествено, бразилците са готови да продават на Европа, до такава степен, че продукция има големи мерки за поощрение, които ще влязат сила след като се сключи споразумението с трикетира говеждото по различен начин. Всичко това демонстрира, че бразилците са готови да направят всичко, за да сключат това търговско споразумение. трикетира говеждото по различен начин. Всичко това демонстрира, че бразилците са готови да направят всичко, за да сключат това търговско споразумение. Едните производители с неправителствените организации, които да ни кажат малко повече за две неща. На първо място, селско-стопанската реформа, защото големия агробизнес отговаря за това, че няма достъп до ресурси или до земи, е, и на второ място искам да разбера малко повече за човешките права и правата на селските работници. И така приключвам. Благодаря. Говеждо в такива количества за такива отрицателни срокове. Благодаря, господин председател. Е, Следващия оратор, това е господин Серао Шантуш. Благодаря, много беше казано вече. Навсякъде можем да чуем, теории на конспирацията във връзка с хората, които срещнахме. Говори се за проверки. Аз съм бил на няколко посещения, организирани от комисията. Ние бяхме на посещения, които бяха подготвени от нашите служби и от а, нашите представители там. Аз се обърнах към представителството на Европейския съюз в Бразилия и ги попитах какъв е бил техния подход. Попитах ги защо не сме се срещнали с НПО. Например, посланника каза, ами вие не поискахте нещо подобно. Можехме да се свържем с а, такива хора, с хора от други отрасли. Можехме да направим всичко това, но вие не го поискахте. Естествено, че нямаше и кой знае колко време, Мисля, че факта, че имахме толкова еднообразни посещения, в крайна сметка се дължеше на липсата на информация и за двете страни. Всеки може да търси е, нещо скрито за това, но според мен така стоят нещата. По отношение на научната дейност и развитието видяхме ресурсите, с които разполага страната. Не посетихме научни институти, но аз разговарях с един директор на такъв институт и той ми каза какъв напредък се постига в научната област, колко се инвестира в научна дейност, насочена към селското стопанство. Нещата са впечатляващи. Нещо, което ме изненада, мисля, че е изненадало и други колеги, макар че никой не го спомена. Министъра каза, че споразумението за свободна търговия в частта му за сърското стопанство не е от кой знае какво значение за, за Бразилия. Те имат някои проблеми, свързани с винопроизводството, с производството на млечни продукти. Всъщност в самия Меркосур има вътрешни проблеми на тези пазари. В Бразилия има и вътрешни проблеми, Те се интересуват от сектора на говеждото най-вече, когато се говори за това евентуално търговско споразумение. Освен това, Бразилия иска да се изключи споразумение, което е изгодно и за двете страни. Знам, че казахте две минути, е, господин председател. Все пак трябва да добавя следното. Когато Бразилците говорят за споразумение за свободна търговия с ЕС. Те говорят за други сектори, за, за голям брой различни сектори, но не знаят много за подробностите на едно такова споразумение ЕС Меркосур. Естествено, че ще трябва да се преговаря, но като че ли за бразилците едно такова споразумение не е от чак такава важност. По отношение на екологичните въпроси, биоразнообразието, Бразилия има изключително стабилен институт, е, който е посветен на защитата на околната среда, справянето с измененията в климата. Естествено, че има конфликт между агробизнеса и онези, които защитават биоразнообразието и тропическите гори. Но не забравяйте, че бразилците знаят за този проблем, те са готови да разговарят и искат да намерят решение на проблема. Бразилия е отворена да разговаря с Европа. Тяхното отношение е благосклонно, а отношението на някои от нашите колеги не беше особено добронамерено. Това показва общо взето какви сме като европейци. На място беше говорено за ниско заплащане, за съвременно робство, за ниски производствени цени. Тези неща съществуват. Корупцията, освен това, да, съществува, може би, нашия западен морал трябва да бъде споменат. Аз мисля, че тук имаме много по-голяма корупция, отколкото в Бразилия. Нека първо да си почистим задния двор, преди да критикуваме останалите. Мисля, че тяхната е, правна система, тяхното правосъдие е изключително добро и да, има проблеми, но те не са по-различни от тези, които имаме в Европа. Това исках да кажа, исках да предоставя една малко по-различна гледна точка. Такава гледна точка още не беше изразявана. Следващия оратор. Получихте много време за изказване. Доста се проточи дискусията. Имаме и заседание на координаторите. Затова моля всички да говорят много кратко. Една минута, господин Дес. Благодаря на такива дребни фермери от Бавария. Годишно им даряваме около 50 000 евро. И клувки и полети струва общо 3 000 евро, като ние летяхме доста пъти. Тук е време да поговорим. Това ето, минутата ми свърши. Ако бях пътувал, щях да задам следния въпрос. Каква е степента на използването на антибиотици в говеждото и този проблем? Благодаря, господин Фланага. И аз не пътувах. Прочетох доклада и слушах и колегите. Не знам как е положението в другите държави в стая и всички смятат, че те са много богати, но не показват другите стаи. Остава същото впечатление и относно Бразилия. След като ви покажат златната стая, господин Дантан не казва, че няма как да се гарантира проследяемостта. И така всичко свършва. Бразилците са готови да направят всичко. Аз бих казал, те са готови да ни кажат всичко, защото Джим Никълсън пък каза, че е, са му обещавали подобни е, неща преди 10 години и 10 години по-късно нищо не се е променило. Чувам господин Никълс полза за нашите фермери. Аз организирах едно събитие в Ирландия, е, посветено на висококачественото и екологично земеделие. Ние посетихме различни ферми в места, които са с статут почти на природен резерват. Там